<clears throat> Meine, Damen und Herren, Госпожи и господа, можем да започнем. Поздравявам ви най-сърдечно по точка първа от дневния е, ред ще ви помоля, ако имате възражение, да кажете Имате ли предложения по дневния ред? Посещението на нашия предвиден гост от САЩ се отлага, така че това отпада. Конгресмена Барт Кордън няма да дойде, така че моля да имате предвид, че направо, след като приключим с четвърта точка, ще преминем към засед координаторите. Очевидно нямате възражение. Тогава приемаме дневния ред. Протоколите от заседанията са ви раздадени. Ако имате някакви предложения, трябва да го направите своевременно. И сега. Точка четвърта кратко изслушване относно сигурността на доставките на газ. Преди известно време решихме да направим едно такова изслушване, за да понавлезем в проблематиката отново. Комисията е представила едно предложение, което ще разгледаме по-отблизо, най-вече нещата свързани с политиката по отношение на индустрията. Тук присъстват експертите, които сме поканили, а също и докладчика от страна на парламента Квидрас Валтас, господин Ватер Болц, Марсел Крамер, професор Петсюге са тук, господин Ван Бохемен, за съжаление, е възпрепятстван да присъства. И така ще започнем с кратко изслушване на всеки от експертите, освен ако нашият докладчик в Европейския парламент не желая в началото да каже няколко уводни думи. Не, за сега не, казва той. И тогава започваме с експертите по реда, който е предвиден дневния ред. Господин Шмелцер има думата. Благодаря много за тази покана. Днес ще представлявам групата на европейските регулатори в сферата на газоснабдяването и електроснабдяването. Аз съм служител на e-Control. Всъщност тази компания, това дружество е много различно от други регулаторни органи, в Австрия регулатора отговоря за, е, отговаря за превенцията на кризите и за наблюдението. Понякога изготвя планове за наблюдение на кризите. Това съм включил в моята презентация. Нека да погледнем положението в началото на тази година първите две седмици на месец януари научихме важни уроци. Разбрахме, че е изключително важно да има функциониращ вътрешен пазар на газа. Видяхме, че особено в Централна и Юго-Источна Европа, където пазарите не са взаимно свързани, има много сериозни проблеми, много по-големи, отколкото в тези страни, където пазарите са взаимно свързани и където е много по-лесно да има гъвкава система за пренос на газ. Ситуацията от началото на годината ни показа, че е изключително важно доставчиците да могат да купуват газ от други доставчици чрез така наречените ликвидни точки за търговия. Опита от Австрия ни показва, че е добре да се остави пазара да следва своите механизми колкото се може по-дълго, защото в такава ситуация различните видове оператори, доставчици намират различни решения сами без да има правителствена намеса. Добре е да се оставя пазара да предвижда сам какво ще се случи. Това естествено означава, че има нужда от стабилен контрол върху доставките, трябва да се преценява какво е търсенето, какво е предлагането. Тази година в началото в първите няколко месеца стана ясно, че е важно да имаме система за бързо реагиране при кризите. Трябваше обаче да разберем до каква степен страните са готови да предприемат съответните спешни мерки, до каква степен са готови да си помагат. Европейските регулатори приветстват предложението на комисията за нов регламент за сигурността на доставките на газ. Има някои въпроси, които са изключително важни тук. Смятам, че е важно да има ясно определене на ролите и отговорностите, не само на различните видове власти, но и на всички видове участници на пазара. Добре е да има план за действие, план за превенция, за да се знае как трябва да се действа и кой каква отговорност носи. Друг важен въпрос е въпроса за стандартите за инфраструктура и доставки. В началото на годината стана ясно, че това е кризисна ситуация в цяла Европа, но не става въпрос за недостиг на газ, защото в Северна Европа имаше достатъчно газ, само че нямаше как той да бъде пренесен до Южна Европа. Така че е важно да се разгледа въпроса за инфраструктурата и стандарта за инфраструктурата и за доставки, за да може всички доставчици да имат равнопоставеност и по отношение на конкурентоспособността. Смятаме, че е важно да се определят ясни стъпки за постигането на план за действие при нужда в рамките на цялата общност. Естествено, това трябва да бъде оставено на пазара максимално дълго и когато пазара вече не може да се справи, тогава трябва да има правителствена намеса. Много е важно да има и план за превенция и план за действие в спешни ситуации. В Австрия започнахме обсъждането на такъв план, включихме всички заинтересовани лица, това трябва да става на национално и на регионално ниво и когато това се направи в началото на годината, ясно се определят ролите. Важно е да има и на европейско ниво такъв план за спешна реакция. Ролята на групата за координация по отношение на гъста трябва да бъде засилена. Групата е важна за обмена на информация – къде трябва да има пояснение. Смятаме, че националните регулатори могат да участват в изготвянето на плана за превенция и плана за спешна нужда. В Австрия регулаторите на условията на пазара са много близко до самия пазар – Тяхната роля е важна. Освен това, смятаме, че трябва да има пояснение по отношение на задължението за така наречения обратен поток. Понякога тръбопроводите са свързани направо е, при доставчика, но понякога това не е така и възникват е, проблеми. Затова е много важно да се регулират така наречените обратни потоци. Трябва да се поясни по-ясно ролята на разпределението на разходите. Говоря най-вече за ползите от инфраструктурата. Когато някоя държава членка извлича полза от инфраструктура на територията на друга държава членка, трябва да се поделят ползите и разходите. Още един важен въпрос е свързан с производството на електричество и отоплението на различните райони. Тук се засяга темата и за така наречените защитени потребители – производството на електричество и доставката на отопление са важни критерии за справянето с кризите. Смятаме, че трябва да има по-висок прак за определянето на това кога в общността има спешна ситуация, националните и регионалните мерки са много по-ефективни, обаче и много по-добре насочени, отколкото общностните мерки. И точно за това всъщност трябва да има по-голям прак на общностно ниво. По отношение на инвестициите за обратния поток на гъста в Юго-Источна Европа. Те се оценяват на около 80-90 милиона евро. Инвестициите са важни, защото не са чак толкова високи, а виждате, че загубите са много големи, много по-големи, измерени в евро. По отношение на това, което е необходимо за да се справим с една бъдеща криза, в сектора. Смятаме, че трябва да има сигурност на доставките на газ, но освен това трябва да има по-голяма прозрачност по отношение на потоците на газ и нивата на съхранение. Трябва да се знае какви са нивата на съхранение във всички страни. Имаме нужда от по-голяма прозрачност тази прозрачност е важна не само за конкуренцията и за конкурентоспособността, но и за самата сигурност на доставките. Важно е да има по-добър достъп до гъвкави количества, газ на пазара. Видяхме, че трябва да има и по-добър капацитет и по-добро използване на съществуващия капацитет, защото 10 дни от не пристигането на газа от Северна до Южна Европа. Трябва да има диверсификация на инфраструктурата. Тук възниква въпроса как трябва да изглежда една бъдеща европейска политика в областта на енергетиката. Още един въпрос в който, на който се набляга в Америка, е да се разгледа възможността за така наречения неконвенционален, нетрадиционен газ. Трябва освен това да се гарантира осъществяването на планираните инвестиции и тяхното приложение на практика. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Благодаря и за това, което поднесохте като съдържание и за краткостта. А сега представителя на Международната агенция по енергетика има думата. Благодаря, господин председател. Ще направя кратка презентация, може би за около 5 минути, за европейските газови пазари. Ще спомена инцидентът от миналия януари и след това за 10 минути ще кажа някои конкретни неща във връзка с регулирането. Искам да ви покажа в няколко слайда къде се намираме в момента с производството на природен газ в Европа в сравнение с други части на Европа. Това е, се сравняват 2006 с 2003 година. Северна Европа, включително Норвегия, ще слезат от 300 на 200. Ако сравняваме търсенето сега в Европа с 2300 прогнозното търсене, вътрешното производство ще стигне около 100 през 2300, докато търсенето ще продължи да расте. И това показва, че Европа трябва да помисли как да намери допълнителни източници на газ, за да задоволи увеличаващото се търсене в Европа. През 2008 година осъвременихме нашата прогноза Утре ще се споменат цифрите за 2009 година. Не мога да ги споменавам сега. Ще ги видите в пресата утре. Но търсенето расте в Европа, а производството намалява. Ако разгледаме спирането на подаването в началото на тази година, бяха загубени големи количества, от тях 2 милиарда в Украина. Тези, този дефицит бе покрит 75% е, от е, търговските запаси в европейските страни, в е, Германия, Австрия, Великобритания имаше някои допълнителни количества подадени от Русия и от страни производителки като Холандия и Норвегия. Както преждеговорившия каза, е, беше необходимо време, за да може пазарите да реагират напълно и адекватно. В първите дни а, е, това не беше така. Това въжи за връзката между Белгия и Великобритания. Е, увеличи се подаването на газ от Русия по други трасета. Германия, Харватска и и също допълнителни количества втечнен газ бяха подавани през Турция, но трябваше да измине цяла седмица, за да може Унгария да подаде газ към Сърбия и Босна. А чак до края на кризата не можа а, да се установи адекватна връзка от Чехия а, през, а, към Гърция и България. Това показва, че трудностите, пред които сме изправени, не са само технически, от технически характер, но също така това са и трудности, които произхождат от договорите, фирмите, които управляват тези тръбопроводи, не са готови да подават в обратната посока, затова са необходими много договори и затова е необходимо да помислим по тези въпроси. Вече има, инвестира се в обратният газов поток, т.е. правят, има стъпки за решаване на този проблем, нещо, което е добре. Сега ще кажа няколко думи накратко по въпроса за регулирането. Имаше среща на министерско ниво на Международната енергийна агенция на 15 октомври. И там говорихме за сигурността на газовите доставки и направихме едно ясно изявление в три части. Първо, добрите гъвкави пазари най-добре гарантират сигурността на, а, на доставките. Второ, всяка страна членка трябва да публикува своята политика за сигурността на газовите доставки. И трето, Международната енергийна агенция трябва да следи положението с доставките на газ, непрекъснато да осъвременява своите данни и да насърчава колективен подход за решаване на проблемите в тясно сътрудничество с Европейския съюз. Министрите отбелязаха, че газовия пазар се развива от регионално равнище, като става глобален пазар. Нещо, което наблюдаваме през последните години и при това положение местните трудности стават много често световни трудности. Международната енергийна агенция МЕА взима мерки, прави тренировки на сухо, така да се каже. колективни действия могат да се приемат бюро по искане на отделна страна, било по е, искане на изпълнителният директор на агенцията. Имаме значи, редовни, правим редовни упражнения, за да може да сме сигурни, че решенията ще се вземат в рамките на 24 до 48 граница. 28 от нашите страни членки са също членки на Европейския съюз. Министрите, както вече отбелязах, очевидно искат да избегнат дублирането на работата на агенцията с други органи на Европейския съюз, така че не очакваме, че агенцията ще а, е, направи предложение за регулиране с цел осигуряване на газовите доставки. Ще видим какво ще направи преди всичко Европейския съюз по този въпрос. Проекто а, е, а, е, плана за регулиране, който в момента се обсъжда, ще го изчакаме той да бъде прият, ще направя по четири въпроса ще говоря, неща, по които трябва да може да реагираме бързо. Ние в агенцията гледаме положително на предложенията за регулиране. Сега от четирите въпроса първо по инфраструктурата, за да може да доставяме достатъчно количество природен газ на пазара. необходимо е гъвкава инфраструктура е, подходът е N-1 е, е уместен в това отношение. Не е ясно дали проектът за регулиция взима предвид подходът N-1 или върховите обеми. Не е необходим резервен капацитет, ако той никога не се използва. Второ, критерият е N-1 трябва да се прилага винаги. Не виждам нужда от ограничение за период от 60 дни. Трето, нормите трябва да се прилагат и към транзита, на съседните страни, зависят една от друга. Но договорите за транзита не са достатъчни. объркващо е. Не трябва да се объркват нормите за инфраструктурата с нормите за доставките. И накрая за инфраструктурата да кажа нещо за складирането запасите от газ са много важни, както видяхме миналата година при газовата криза 75% от нуждите бяха посрещнати от търговски запаси от газ. Не трябва да забравям обаче, че Европа имаше късмет по това време, тъй като търсенето бе намаляло поради, поради рецесията. Допълнителен газ, както казах, доде главно от търговски запаси, е, и обикновено обаче към края на зимата тези запаси се изчерпват. изчерпват. Какво би станало, ако кризата беше настъпила в края на март? Стратегическите запаси под контрола на правителството са едно възможно решение. Техен собственик може да бъде било съответното правителство, било може да се вмени като задължение на промишлеността да има такива запаси, които могат да бъдат използвани само с разрешение на правителството. Ако няма възможност, подобни запаси може да се съхраняват в съседни страни и нещо, което отговаря на регионалния подход, който се възприема в, в, в, за регулиране на пазара. А, сега за инфраструктурата. А, примерно скъсване на а, а, тръбопровод може да доведе до дефицит в, в снабдяването. Миналата година имахме дефицит, разбира се, инфраструктурата продължаваше да работи. Потребителите очакват редовни доставки, така че трябва да има задължение за предоставяне на публични услуги. Подобно задължение разбирам, че вече е разписано в Европейската директива – и в нея също а, не е ясно защо и там има норми за доставки. Защо има два такива стандарта? Един е за 60 дни, другия за е друг срок. В много европейски страни а, електроснабдяването и газодоставянето са тясно свързани, тъй като газът е гориво за електростанциите в някои европейски страни до 60% от електричеството се произвежда от централи, които горят с газ. И накрая, разпределението на газово, газоразпределението също е необходимо, за него също е необходима електроенергия. И повечето газови съоръжения също не могат да работят без електричество. Именно а, тук е причината за взаимна свързаност, взаимната свързаност между газовите а, доставки и а, доставките на електроенергия. Необходимо е да се осигури сигурност, да има сигурност на електродоставките. Сега за обратния поток. Кризата от януари 2009 година показа, че газът не може много лесно да се пренася а, в Европа. Той обикновено протича от изток на запад или от север на юг, а обратното не е лесно. И то не е на последно място, защото нямаше договори за това. Тези трудности вече се решават. Трябва да бъдат направени някои допълнителни адаптирания и вече се има достатъчно финансиране за тези нужди. В миналото тези инвестиции не бяха направени, тъй като законодателството предвиждаше те да се финансират от страните, през които минават тръбопроводите. Но именно съседните страни фактически се ползват от подобни инвестиции, имат интерес да участват в тях. Тази пречка сега се преодолява с предлаганото законодателство. Но а, законодателството може би отива малко далеч, като иска всички връзки да бъдат обратими. Това едва ли е възможно. От друга страна, обратимостта на потока може да не е нещо достатъчно, ако а, останалата част от инфраструктурата не е пригодена за подобна експлоатация. Необходимо е да се прилага стандартът N-1 във всички страни. И накрая, за организационният капацитет при прекъсване на подаването на газ необходимо е бързо реагиране, за да няма спиране на доставките, защото това е доста по-сериозно, отколкото спирането на електричеството. Електрич... Електроенергията може лесно да се прехвърли от едно място на друго. Ако спре гъста, страда всяко домакинство. И така че всяка страна трябва да бъде готова за прекратяване на доставките на газ, всяка страна трябва да има организационна готовност да е провела редовни упражнения, да има съответни правила и наръчници. Всичко това трябва да е изпитано, в случай на нужда да може да действа. Както казах, Необходимо е и доставчиците да бъдат част от една подобна организация, която да сработи при спешни случаи. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изказването ви и за оценката на предложението. Сега ще дам думата на Марсел Крамер, председател на Газова е, инфраструктура Европа. Благодаря, господин председателю. За мен е удоволствие да имам възможността да се изкажа пред Европейския парламент днес. Ще се опитам да съм максимално кратък. Мисля, че ще успея да се вместя, тъй като част от коментарите ми вече бяха споменати. На първо място, естествено е ясно е, че газа е изключително важен компонент от а, веригата на доставките на енергия освен това, той е най- чистото изкопаемо гориво и би трябвало да очакваме възоснова на устойчивото използване на газ да имаме едно по-добро бъдеще. Възниква естествено проблема с ликвидността на газовите пазари. Ще говоря за третия пакет. Много работа трябва да се извърши, за да се внедри на практика третия пакет на време, да се приложи той. Сигурността на доставките е изключително важен въпрос. Как и кога трябва да се укрепи, да се засили тази сигурност? Инвестициите обикновено се движат от принципите на пазара, защото знаете, че има доставчици и купувачи, които заплащат. При някои специални обстоятелства може да има обаче решение на правителството да се внедат принципи, които не са принципите на пазара може да възникне необходимост от допълнителна инфраструктура. Каква обаче трябва да е тя? Друг въпрос, който възникна е правилото N-1. Това е всъщност един не особено добре очертан отговор на първия въпрос, който повдигнах. Кой ще плаща? Този въпрос винаги е важен. Какви трябва да бъдат правилата за финансиране, за да може да има равнопоставеност сред всички. На последно място, как всичко това се свързва с прилагането на третия пакет с съществуващите норми е, и разпоредби в държавите членки. Естествено, необходимо е да има инвестиции на обществени средства, но това трябва да става възосновата на диалог между индустрията и между правителствата и мисля, че учените могат да допринесат за този диалог. Благодаря. Благодаря ви, господин Крамер, за това кратко и много точно изказване. След това ще можем да навлезем в някои от е, подробностите които и аспектите, които засегнахте по време на дискусията. А сега позволете ми е, да дам думата на професор доктор Марк Бепчеге Оливър, Марк Оливър Бецюге, директор на изследователски институт е, по енергетика в е, Кьон, към Кьонския университет. Вие сте наред, господин професор, можете да започнете. Uh, you... Благодаря, радвам се, че съм тук, за да изкажа някои мисли по два въпроса. В института в Кьон направихме анализ, модел на кризата с газ. Искам да ви представя този анализ. На второ място искам да използвам резултатите от този анализ, за да дам някои гледни точки относно предложението за регламент. Както беше казано вече, през месец януари имаше нарушаване на газовите потоци през Украина. Това доведе до солидни промени в потока, в посоката на потоците. През зимата обикновено потоците вървят от изток на запад. Посоката обаче беше променена. Виждате на картата какво представлява един нормален зимен ден по отношение на потоците. Анализа и резултатите показа, че използването на складирания газ е изключително важно, особено газа на Германия и Италия. Модела, симулацията, освен това показва, че нямаше да е възможно да се осигури достатъчно газ за юго Европа, дори да имаше централно планиране щеше да има нарушаване на доставките така или иначе. Не можем да сравним симулативния модел с реалността по отношение на доставките поради липса на данни. Втория въпрос, свързан тук с темата е, че при една оптимална реакция щяха да се използват е, италиански източници на газ, складирани. Чрез модела изчислихме и въздействието на разходите за снабдяване на различните региони на Европа. Какво се вижда от графиката? В червено са местата, където нямаше да може да има доставки според модела. Проблема тук поради графиката, която е на PDF, тъй като не може да се види че всъщност Северна Европа не беше засегната. Проблема беше най-вече в Юго-Источна Европа. Вече се каза, че обратните потоци са от изключително важност и че не всяка държава разполага с необходимия капацитет за използване на обратни потоци. Ние предлагаме чрез нашия модел идеята, че за 14 дни всички държави биха могли да имат потоци от газ, които да вървят в две различни посоки, но така или иначе, дори и това да се осъществи, щеше да има нарушение на доставките, защото тези двупосочни потоци не разрешават проблема изцяло. Най-важният такъв поток от Турция до България, ако се върнем един диапозитив назад, е, ще видите, че газ от Турция би спомогнала за намаляване на натиска, но няма да е достатъчна така или иначе. Спомена се, че съхраняването е изключително важно. Каза се, че Европа до известна степен е извадила и късмет. Нивата на съхранение в различни европейски държави през зимата на 2008 и 2009 година са различни. През април 2009 година имаме много по-низко ниво, отколкото през април 2008 година. През зимата на двете години температурите бяха сравнително еднакви, значи през 2009 година сме изразходили много повече газ от складираните количества, за разлика от предходни години. Защо създава проблеми това? Защото имаше нещо което трябва да се предвиди, това е економическата криза в Европа. Стигна се и до по-големи потребления на газ. Всъщност през 2009 година се употреби газ през зимата на 2009, колкото 2007 и 2008 година взети заедно, макар че температурите бяха едни и същи и количествата бяха изчерпани през април 2009 година. Ако има още по-студени зими за бъдеще, ще видите, че ще имаме и още по-сериозни проблеми. Това е ситуация, която естествено се основава на ниски нива на складиране на газа и високи цени. Какви са уроците, които научихме от нашия модел? Както вече казах, модела ни е един идеален модел. Стана ясно, че реакцията на индустрията е общо взето реална, с някои изключения. Какво означава това? С е, две думи, газовата индустрия се справя максимално добре, като се има предвид какви трудности има по отношение на инфраструктурата като цяло имаше ефективност въпреки големия брой нарушения на доставките. Четири заключения има в нашия анализ. На първо място има така наречените тесни места в европейската транспортна мрежа и те трябва да бъдат премахнати за да се справим и с кризата. Това се каза и е, преди, това е важен приоритет. На второ място стана ясно, че нивата на съхранение не са достатъчни и щяха да бъдат недостатъчни, ако димат, зимата беше още по-студена или ако имаше по-голямо търсене или пък ако кризата беше продължила по-дълго, значи нивата на съхранение са втория проблем. На трето място имаше ограничение на така наречената трансгранична солидарност. Споменах потенциалните случаи в Словакия и в Италия. Така че не се знае какво точно ще стане в ситуация на криза. И последния въпрос, последното заключение, че има много голяма сложност по отношение на управлението на кризите. И това е нещо излишно. Това се дължи на недостатъчна хармонизация и прозрачност в регулирания сектор. Имаше мерки ад хок, Възоснова на уроците, които научихме от кризата, имаме и някои препоръки. Смятаме, че трябва да има общ европейски подход. Принципа на субсидиарността трябва да бъде формализиран. Важно е да има стандартизация, хармонизация и координация в цяла Европа, за да се справим с проблема, свързан с управлението на кризите. Освен това, би могло да има подобрение в четири аспекта. На първо място, кризата показа, че конкурентоспособните компании реагираха бързо на това, което се случва на пазара. Трудностите свързани с сроковете, бяха свързани с правата на транспортиране. Определянето на цените беше най-добрият начин да се осигури газ там, където има най-голяма нужда от него. Така че една намеса щеше да наруши функционирането на пазара и ще да наруши гъвкавостта. На второ място, не сме убедени, че по време на криза някаква държавна намеса или намеса на комисията ще доведе до ефективно действие на пазара. Смятаме, че ефективното разпределение на газовите потоци трябва да се прави е, по силата на пазара. На трето място не е задължително винаги двупосочните потоци да бъдат економически ефективни. Макар че като цяло се залага на тях. И на четвърто място критерия N-1 не е достатъчен за да се гарантира сигурност на доставките, особено ако се погледне и оценката на въздействие, ако погледнете това, което стана през месец януари, ще видите, че този критерий сам по себе си не е достатъчен и всъщност може да нанесе вреда. Някои страни, за които се смяташе, че ще имат достатъчно ниво на безопасност по силата на N-1, няма да имат реална безопасност в реалния свят и обратното. Имаме предложения. На първо място смятаме, че трябва да има ясно разграничение между конкурентоспособния сегмент на пазара и регулирания сегмент на пазара. За конкурентния сегмент на пазара, смятаме, че трябва да се залага винаги на пазарните механизми. Най-големия е риск естествено е, че държавите членки могат да се намесят да използват своето политическо влияние или правата на собственост, за да лансират своите национални цели. Това е най-големия риск за конкурентност за сектора на конкуренцията. Вече казах, че най-доброто решение тук няма да е пряка намеса от страна на комисията. По-скоро би трябвало да има последващо санкциониране за такова неправомерно поведение – на второ място за регулирания сегмент на пазара смятаме, че трябва да има подкрепа за функционирането на пазарите, но трябва да има стандартизация и хармонизация в максимална степен. Освен това трябва да има упростени процедури за всички компании по време на криза. На трето място предлагаме N-1 системата да се замени с един подход възоснова на тестовете за готовност за реакция по време на криза. Това трябва да става на европейско, регионално, национално ниво. Трябва да има взаимодействие между всички страни и само когато те взаимодействат ще имаме ясна картина за това как ще се избегнат проблемите. И накрая ние смятаме, че Фокусът трябва да пада върху инфраструктурата, а не върху процедурите. Може да има процедури, но сигурност на доставки ще има само тогава, когато има ефективни и ефикасни инвестиции и отстраняване на излишния капацитет. Това трябва да се прави от гледна точка на общоевропейската система и на второ място трябва да има определяне, наблюдение и принос, за да се създадат достатъчно добри нива на съхранение на газ. Благодаря. Благодаря ви. Междувременно получихме много-много информация. Поглеждам към часовника и мисля, че е време да Започнем с дискусията. Е, нашия докладчик, Фидал Вадрас, пръв ще получи думата за коментари, за въпроси, може би. И така, вие имате думата. Благодаря, господин председател. След сесията като докладчик ще се опитам да направя кратки заключения. Но на този етап от нашата а, дискусия най-напред искам да благодаря а, сърдечно на участниците в това изслушване и да им кажа, че те са вече готови да бъдат а, депутати в Европейския парламент, защото в кратко време успяват да а, и обяснат сложна материя. Освен това, голямо задоволство предизвиква от членовете на тази комисия фактът, че всичко, което споменахте и начина по който обяснихте положението, очевидно отговаря на, нашите, на нашата загриженост и на нашите опасения във връзка с сигурността на доставките на газ. Това е отлично, защото понякога при нашите изслушвания чуваме неща, които не отговарят на нашето мислене. А, сега трябва да кажа, че сме очевидно на една и съща а, дължина на вълната. Нещо, което е много насърчително. Има два въпроса, които бих искал да спомена и да предложа за дискусия. Ако а, бихте били така любезни да ги коментирате. Единият е въпросът за защитените потребители. Нито един от тези, които говориха до сега, не спомена този въпрос, а би било добре да чуем нещо повече по него. Вторият въпрос е следният. Въпреки, че е, всички, които говориха до сега, изразиха известна скепти... бяха скептични по отношение на критерият N-1 и неговите качества, би било добре да чуем малко по-подробен анализ на този въпрос. Какви са практическите и техническите трудности за прилагането на критерият N-1? За, за да можем да разполагаме наистина с един ефективен инструмент – Благодаря ви. Предлагам да, из... да чуем първо няколко изказвания. Госпожа Кавалио първо има думата и след това вече да чуем и отговорите. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря за интересните и изчерпателни презентации. Съгласна съм с последният оратор, че трябва да обърнем специално внимание на инфраструктурата и нейното финансиране. Какво да правим с, свръхпроизводството? Европа трябва да реши тези въпроси. Необходимо ни е по-нататъчно разнообразяване на инфраструктурата и на доставчиците. За да можем да постигнем това в Европа, не би ли могло да погледнем по-внимателно какви са възможностите на Атлантическата ОС, а също така и възможностите за доставки от западният африкански бряг, а също така и терминали за втечнен газ по западните брегове на Европа и за доставките на подобен втечнен газ в източната част на Европа. Второ, ще кажа нещо за инвестициите. Това е общ проблем както при е, газът, така и при други енергоисточници. За да може да модернизираме системата и да гарантираме сигурността на доставките, са необходими по-нататъчни инвестиции в е, цяла Европа. Беше, беше споменат а, а, планът за това и приносът на потребителите. Според мен обаче това няма да е достатъчно. Аз съм от Португалия, където доставките на газ от терминалът за втечен газ в Синс и тръбопроводите през Испания и от Алжир поемат една голяма част от структурните фондове. Като се има предвид финансовата криза, трябва да помислим как ще финансираме в бъдеще необходимата инфраструктура. Благодаря. Благодаря сега господин Свобода. Благодаря, господин председател. От е, Мое име е, ще се съглася с е, нашия докладчик. Аз самият съм докладчик в Сянка. Наистина много добра беше информацията, която получихме и беше много прецизна. Стана дума вече за защитените потребители. Комисията през последната година даде възможност на правителствата, ако искат да разширят тълкуването на това понятие. И затова аз бих попитал първо нашите гости експертите, дали е, смятат, че това понятие би трябвало да бъде по-тясно дефинирано, но да бъде, така да се каже, единно дефинирано в цяла Европа или е, би трябвало да бъде разширено. Е, и е, да включи и така, приноса на електропроизводителите. И на второ място ще задам въпрос, свързан с е, съхраняването на газа. Може би могат да се заместят по този начин така наречените LNG терминалс, терминалите, за които говори нашата колежка от Португалия. Но ако ние желаем да защитим потребителите, тогава как е, в рамките на нашия регламент е, можем да разширим дефинициите на защитен потребител, на съхраняване на е, газа, хранилища. Хубаво би било да знаем, че количествата, които се съхраняват в газохранилищата в отделните страни, също са много различни. Техническите съображения и изисквания могат да бъдат различни. Австрия, например, има сравнително големи запаси в газохранилищата. И един последен въпрос, свързан с информационната тактика, така да се каже, на газовите компании, на комисията. Има, те да се каже, едно споразумение, че няма да се публикуват е, данните от е, съответните договори, които се сключват. Но как стоят нещата с регулаторите? Дали регулаторите имат достъп до тези непубликувани данни? така че информационните въпроси са свързани най-вече с това газовата е, промишленост е, трябва ли да публикува определени данни или не. Колегата Шимански има думата. Имам два въпроса. Първият въпрос е от по-общ е, характер и го отправям към всички експерти, които сме поканили. Дали е, всичко това, за което говорим, става дума за е, енергийните потоци и за стандарта минус едно в рамките на предложението на комисията, естествено, доколко те ще е, се отразят на плановете на промишлеността и един друг специфичен въпрос към господин професор Бет Цюге – вие споменахте, че при последната газова криза установихме доста проблеми е, във връзка с е, трансграничното сътрудничество. Политически ли бяха тези затруднения или технически? Бихте ли ни отговорили? Ако сте съгласни, още едно изказване Господин Плашка, ако правилно чувам името. Благодаря, господин председател. Искам да се върна до кризата от януари 2009 година. Словакия бе засегната от тази криза. И трябва още веднага да се каже, че Словашката република има големи газови резерви – т.е. от гледна точка на потреблението не би трябвало да има проблеми, дори по време на криза би трябвало държавата и словашката економика да функционира дори в зимни условия. Въпреки това, в Словакия се прекъсна отоплението, централното отопление. За три седмици трябваше да се затворят промишлените предприятия. Това беше така, защото а, газовите хранилища бяха в ръцете на западноевропейски компании. Чешката република а, действаше а, така, че стана възможно да се транспортира газ през нейната територия. Чешките технически лица помогнаха на Словакия. В бъдеще обаче не трябва да се питаме само къде се намират газовите хранилища, но също така и какви са отношенията между страните членки, как са, си сътрудничат европейските държави, иначе ще бъдем изправени пред опасността собствениците на газовите запаси да не разрешат те да бъдат използвани там, където е необходимо. Благодаря ви. Скъпи колежки и колеги, много от вас са се записали за изказване. Не знае дали нашите докладчици са съгласни да чуем още едно изказване и тогава да отговарят. Господин Бютикофер. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз да благодаря на всички гости за интересната информация, която споделиха с нас. Ще задам два въпроса. Единият от въпросите е свързан с, с забележка на господин е, професор Бет Цюге. Вие говорихте за липса на трансгранична солидарност. Ще ви помоля да ни обясните малко по-подробно какво разбирате под липсата на такава солидарност и какво би трябвало да предложат или как би трябвало да действат държавите членки, за да отговарят на изискванията за солидарност. Е, естествено имам предвид взаимоотношенията между държавите членки има ли, така да се каже, подлежащи на обективна оценка е, елементи, при, когато говорим за тази солидарност, които може би са от технически характер, а не толкова от политически. И сега към господин Шмелцер и може би и професор Бетцеге е, следния коментар и въпрос. Вие говорихте за допълнителни инвестиции, във връзка с инфраструктурата, но никой от експертите не засегна въпроса доколко евентуално се налага да се предприемат инвестиции в ефективността, в ефективното използване на газа което може би би било много по-полезно, отколкото инвестирането в допълнителна инфраструктура. Много е възможно е, нещата да се е, преплитат и точно по тази причина да е хубаво да се разработи една по-всеобхватна структура по отношение на газоснабдяването, на газовите доставки. Благодаря ви. Сега ще дадем думата на всички наши докладчици за кратки е, отговори. Господин Шмелцер, ще започна с е, дефиницията на защитения потребител. Смятам, че това понятие би трябвало да бъде много ясно дефинирано в регламента и по възможност е, така да включва задължителни елементи, така, но също времено да не ограничава големите концерни, които биха могли да преминават от един е, е, енергиен източник е, към друг. Така че понятието защитен потребител, потребител според мен би трябвало да бъде единно, т.е. строго дефинирано и да въжи за всички. На второ място бе зададен въпрос за задължителното съхраняване на газа. Да, има различни държави, в които има различни газохранилища. Там, където не са на лице подобни газохранилища, естествено от тук проистичат и много по-високи разходи. Необходима е либерализация на пазара, Е, така че съхраняване на газ да може да се извършва и в е, друга държава член. Това би трябвало да се извършва на договорна основа, но също времено да има прозрачност в е, системата, която да допуска именно прозрачен достъп до мощностите за съхраняване. Един трети въпрос бе свързан с наблюдението и мониторинга. Би трябвало да проследим как точно протича процесът на снабдяване с газ, така че трябва да се съберат съответните данни и те да се съпоставят с съответната гъвкавост, заложена в договора. Ако е предвидено, да кажем, в договора газовите компании да могат до 15% да увеличават доставките или да извличат е, газ от е, други е, източници, това би им помогнало да се справят с проблемите. Стандарта минус едно е според нас инструмент, който може да въздейства, особено когато става дума за на определени инвестиции, така че стандартът минус едно е много важен, особено когато се има предвид е, разликата между определените мощности при е, прехвърлянето, при преноса на газ и евентуалните влияния. Благодаря ви, господин Кремер. Благодаря, господин председател. ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. По първия въпрос, на който искам да отговоря, това е въпроса за втечненият газ и за атлантическият пазар включително газ, втечнен газ от Западна Африка. Действително има няколко проекта по този въпрос. Промишлеността активно проучва възможностите за усилване и разнообразяване на доставчиците чрез така наречени дезинфекционни дис, дис терминали. Има в Белгия нови проекти, в Роттердам, а също така и в няколко средиземноморски пристанища. По този въпрос прогресът е много бърз. Главната тревога обаче беше, че терминали ще построим, но дали ще има втечнен газ. Сега положението до някъде се промени. В краткосрочен план имаше драстично увеличение на така наречения неконвенционален газ в САЩ, което помага. И разбира се, въпросът сега в редица европейски страни е как да се разберат промишлеността и правителствата за най-ефективно използване на тези ефективно и отговорно използване на тези ресурси. Но природният газ е, излиза така все по-напред в, сред приоритетите на съответните заинтересовани страни. Значи въпросът за повече терминали а, е, за втечнен газ а, е, се разглежда. Ще има повече втечнен газ, повече неконвенционален газ. Нещо, което значително ще помогне за намаляване на уязвимостта от прекратяване на доставките. За това ще помогнат и проектите, които вече в много част на Европа съществуват за увеличаване капацитета на съществуващите газопроводи. Споменах ли въпроса за инвестициите? Инвестициите наистина са много важен, ключов въпрос. Не е лесно проблемите да бъдат преодолени по причини, които всички знаят но има редица фирми, инвестиционни партньори, които разглеждат въпроса много сериозно. Въпросът е за възвръщаемостта на средствата, вложени в, подобна инфраструктура. Дали тази възвръщаемост е такава, че ако искам да построя една трансгранична връзка, ще получа прилична възвръщаемост за моите инвестиции. Защото Днес имаме примери, когато това е много съмнително. И въпросът е новият орган за регулиране, дали ще успее да разгледа и реши тези въпроси, за да може от двете страни на една и съща граница инвеститорите да са сигурни, че ще получат възвръщаемост на своите инвестиции. В момента не е така. И това зависи от разпокъсаността на мрежата по, по исторически причини е така. Това е положението, пред което сме изправени и това е ситуацията, в която трябва да работим и да решаваме проблемите. Имаше един въпрос за съхраняването. Има много складови съоръжения за съхраняване на газ. Въпросът е какви са гео, геоложките условия. Не навсякъде може да се складират големи количества газ под земята, но тук възможностите са големи. Също така върват няколко проекта. И въпросът е дали ползвателите ще са готови да подпишат договори, за да може тези проекти да тръгнат и да почнат да се изпълняват. А също така, какво трябва да се инвестира в е, тези съоръжения в сравнение с другите альтернативи? Това не значи, че ние автоматично трябва да прибягваме към задължителни количества, които трябва да се съхраняват. Но трябва да видим къде са тесните места, да проиграем различните сценарии и е, ще установим, вероятно, че има случаи, в които е необходим, са необходими допълнителни съоръжения за съхраняване на газ, за пиковото търсене, за посредство на пиковото търсене. И накрая финансовите, финансовото въздействие на критерият N-1. Ако използваме една такъв груп, груп норматив като N-1, може да се окаже, че са ни необходими милиарди. И накрая, да, разбира се, енергийната ефективност е изключително важна и а, инфраструктурните а, фирми най-енергично подкрепят всички мерки за увеличаване на енергийната ефективност, защото по този начин се намаляват а, и разходите, намалява се и уязвимостта а, от евентуални прекратявания на доставките. Благодаря. И аз ще поговоря по някои от въпросите, които бяха зададени. Защитените потребители, кои са те? Всъщност на този въпрос отговор трябва да дадат политиците, кои искаме да защитим от нарушаването на доставките. От техническа гледна точка бих казал, че това е всяко лице, което не може да осигури доставките на газ само. Става въпрос за потребители, които нямат достатъчно альтернативи, нямат достъп до оператори на преносни системи и така нататък. И има нарушаване на доставките. Докладчик изказа скептицизъм по отношение на N-1. Аз не съм чак такъв скептик, но мога да задам някои въпроси относно формулировката на този принцип в регламента. N-1 в общи линии казва, че всяка една страна трябва да е готова за нарушаване на доставките по основната й артерия и това е нещо добро. След това обаче може да се види кои тръбопроводи се включват в този принцип, защото онези, които се използват за електроенергия, например, не се включват тук. Идеята, че всяка една страна трябва да е устойчива спрямо нарушаване на основния си източник на доставки, е добра според мен. По отношение на съхранението, както каза господин Крамер, много инициативи се предприемат в момента. Много от тези инициативи обаче се осъществяват трудно, защото страните просто отказват да действат, когато става въпрос за нещо, което не ги засяга пряко. Аз бих искал да има някакво задължение, ако трябва то да се наложи на всички страни, защото понякога пазарните инициативи не действат достатъчно добре. Когато говорим за задължителни елементи, трябва естествено да се оцени всяка отделна държава членка. Да се види от какво му нужда, за да се избегнат нарушаванията на доставките. За някои страни заключението може да е препоръчително да има задължително съхранение, за други може да не е така. Например, Унгария въведе задължителен принцип по отношение на втечнение природен газ. Много съоръжения за такъв газ се изграждат в момента. Беше спомената Великобритания като добър пример – Може да бъде свързана цяла Западна Европа по този начин. Има един вид излагане на риск при международните пазари, защото когато има свързване точка за точка, например, има една уязвимост, В Близкия изток, в Африка се осъществява стабилен пренос на енергийни ресурси. И това може да бъде взето за пример. Когато е, станете играч на глобалния пазар, имате много предимства, но се конкурирате с Китай и Индия, например, за едни и същи ресурси. Това въжи за всички видове енергийни ресурси. По отношение на финансовите измерения, колегата Бецугер вече говори за това какво е съотношението на изграждането на двупосочни потоци спрямо щетите, които бяха нанесени – Какви са щетите, какви са последиците от нарушаването на доставките на газ? Те могат да бъдат огромни всъщност. Когато се инвестира в двупосочните потоци, например, може да се приеме това за някакъв вид застрахователна премия за справяне с проблема, когато той възникне. Мисля, че това бяха въпросите, които ми бяха отправени. Благодаря, професор Бецюгер. Благодаря. Ще започна с въпросите, които бяха насочени директно към мен и след това ще направя няколко допълнителни коментара. По отношение на трансграничната солидарност, би трябвало да внеса някои пояснения. Доколкото знам, няма няма доказателства за това, че съществува такава солидарност. От друга страна обаче нашия модел показва, че реалността понякога е по-благоприятна, отколкото се вижда. Например, имаше ситуация с с Словакия и нейни съседни страни, която се оказа благоприятна, така че няма доказателства за липса на трансгранична солидарност на практика за да имаме ясна позиция, трябва да кажем, че трябва да има стандартизирани критерии, хармонизирани във всички 27 държави членки относно това какви нива на сигурност трябва да бъдат поддържани и това се свързва с управлението на запасите. Ако става въпрос за средата на зимата, както стана през месец януари, трябва да се направи един телефонен разговор и да стане ясно колко га ще се използват складовете и колко ще остане в склада. Това е изключително важно за зимната ситуация. Трябва обаче критерия за съхранението да е общ за цяла Европа защото във вътрешния пазар гъста се пренася от една страна в друга и всички са засегнати. Втория въпрос, който ми беше зададен, беше за ефективността на търсенето на газа. Оценявам високо този въпрос, защото той е свързан с нещо изключително важно. Анализа, който ви показах и критериите за анализ, които се използват от комисията, се основават на данни за търсенето, които са от днешния ден. Аз обаче демонстрирах е, някои тенденции, свързани с търсенето през самия месец януари, за който говорим. Чрез инвестиции търсенето може да се промени, може да нарасне, например в сектора на енергетиката, но може и да намалее, например, ако се направи по-ефективен жилищния сектор. Така че, когато се говори за сигурност на доставките, трябва да се отчете един 10 годишен период напред в бъдещето, за да може в един по-дългосрочен план да се предвидят инвестициите, какви да бъдат приоритетните инвестиции. Господин Шмелце, точно по това се работи в момента. Това е правилната стратегия. Някои по-общи коментари. Критерия N-1 Не бих искал да ме цитират като човек, който казва, че този критерий не е полезен. Не, той е добър, но не е достатъчен. Не се отчита напълно европейската перспектива, освен това не е ясно как ще става взаимодействието между различните страни. Мисля си, че трябва всичко да се пречупва през призмата на европейската перспектива една наднационална перспектива. На второ място въпросът за съхраняваните обеми е изключително важен. Тук и на трето място, както вече беше казано, има възможност за трактовки и това не е особено полезно. По отношение на втечнения природен газ, последен коментар, напълно съм съгласен с твърдението, че ако има по-голям капацитет повече терминали. Това ще засили сигурността. Естествено, трябва да се зададе въпроса кой ще инвестира в допълнителни терминали, които не се използват в момента. Втечнение на природен газ и инфраструктурата свързана с него не е единствения начин за справяне с кризата. Например, Северен поток и Север-Юг, например, могат също да доведат до по-голяма сигурност на доставките, може да се транспортира газ по тези потоци, когато има нарушаване през Украина. Същото въжи за Набуко, за други големи инфраструктурни проекти, проекти в Средиземно море. Така че не е само втечнения газ. По отношение на нивата на съхранение и дали трябва да има задължение, което да бъде наложено, какво смятам аз? Част от предложението би трябвало да бъде определянето на нива на съхранение и трябва да се осигури наблюдението контрола на тези нива, но трябва да има и разпоредби за това какво трябва да се случи след като Европа стигне до заключението, че нивата на съхранение не отговарят на съответните критерии. Не мисля, че трябва да се обсъжда в момента въпроса за преките помощи или принос за този вид а, съхранение. И накрая, по въпроса за оспорваната информация, която би трябвало да бъде прехвърлена от газовата индустрия, представителите на бранша към комисията в случай на криза, защо има такава разпоредба? Поне според мен, нейната цел е да се справи тя с липса на трансгранична солидарност. Потенциална липса. За да може да се попречи на страните да отговарят неефективно на ценовите сигнали и да лансират своите собствени интереси. Мисля, че трябва да има разпоредба за контрол. Аз лично смятам, че разпоредбата, свързана с намесата на комисията, е твърде голяма. По-скоро си мисля, че трябва да има последващ контрол, за да може да се гарантира, че страните отговарят на пазарните сигнали. Благодаря ви. Времето напредва. Колегата Хармс отказва се или не е тук вече? Колегата Каос. Благодаря. Съвсем накратко. Бих искал да знам какъв е процента на втечненият газ от общото потребление, за да разберем дали той наистина може да бъде решение. Можем да помогнем, например, на нашите български приятели разбирам. че има 300 подобни танкери, които могат да които могат да превозват течнен газ. Това съвсем не е достатъчно. Можем ли да финансираме построяването на повече подобни специализирани кораби? Мисля, че това е възможно. при постравянето на Набуко ще избегнем зависимостта от руските доставки през Украина. Но ще заместим, ще заместим една зависимост с друга зависимост. Ще зависим от транспорта през Турция. Тоест, Европейският съюз ще остане зависим от желанието. Същото се отнася и за тръбопроводи, които евентуално биха минали през Египет и Либия. Искам да знам какво мислите по тези въпроси. Благодаря, господин председател. Ще кажа няколко думи съвсем накратко. Какво е моето мнение по този въпрос? разбирам от изказването на експертите, че сме били късметливи по време на последната газова криза, защото обстоятелствата са били благоприятни, нещо, което може да не се повтори тази зима. По отношение на правилото N-1, искам да попитам професор Лецуге. Какви са по-точно данните за тестовете, за които той говореше? може ли да заместим критерия минус 1 с нещо друго? А искам да попитам и експертите по отношение на финансирането на подобни мерки. Мислите ли, че уместно фирми, които реализират печалби при нормални условия, а когато стане дума за изграждане на мрежи и за увеличаване на капацитета, за да може да се преодолеят кризите, си правят оглушки. Може ли да сметаме, че а, е, това е приемливо? А, казвам го, защото когато говорим за стратегически въпроси, като например по-голямо участие на газът в, енергийното, в енергоисточниците, това не е маловажен въпрос. Благодаря, господин председател. Гледам тук първият комплект, първият пет от диспозитиви. че пазарът и гъвкавият пазар е особено важен, особено и по време на криза. Това, разбира се, е нещо чудесно. Приемам го с отворени обятия. Разбира се, необходим не е функциониращ пазар, но за да имаме функциониращ пазар, трябва да имаме възможност газът от една част на Европа да бъде подаден в друга част на Европа. Става дума за 80 до 90 милиарда, а, които са необходими, за да може да се обърне потокът на газта. Това е много малко в сравнение с щетите нанесени от кризата миналата година. И в този ред на мисли биха ли могли специалистите да коментират каква ще бъде цената на свързването на различните мрежови сегменти, които имаме в Европа, за да получим един функциониращ пазар. Защото на някои места има връзки, но има части на Европа, където подобни връзки не съществуват. Какво би струвало тяхното създаване? Защото чудесно би било да имаме подобна инфраструктура. Благодаря. Чао Шичеста. Благодаря, господин председател. Моя колега, господин Бразинес, вече зададе един от въпросите, които мислех да задам, като попита професор Цюге, да каже нещо повече за своята система за стрес тестуване. Да, искам да попитам нещо господин Ван Бомен, който, ако съм го разбрал добре, спомена за 60-дневните ограничения ежедневните запаси. Тук говорим а, за извънредни ситуации, а не за структурни дефицити. 60 дена би било достатъчно а, за една извънредна ситуация, защото ако за 60 дена не може да решим, намерим решение на извънредната ситуация, значи, че тогава страдаме от структурни проблеми, а не от а, криза. А, 10% намаляване на доставките би трябвало за, за обявяване на изваредно положение, мисля, че е малко ниско като прак. Не знам колко трябва да бъде, но какво мислите вие? При 10% ли да се обявяват изваредна ситуация, изваредна, ситуация или при друг, друга процент на намаляване на доставчиците? А питам се дали знаете, че наскоро в пресата се появиха съобщения, че съществуват по-големи обеми газ, които могат да бъдат доставени, отколкото мислехме. Това се спомена във връзка с споменава във връзка с увеличаване на ефективността на използването и в ефективността на доставките. Ако е това е така, ще бъдем по-малко зависими от газови доставки от изток дали става дума за някакъв краткосрочен оптимизъм, вдъхновен от намаляването на търсенето по време на рецесията, или е нещо реално? Може ли да мислим, че ще има някакви дългосрочни промени в пазара? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Холт. Благодаря. Моят въпрос е свързан с безопасността и сигурността на капацитетите и съоръженията за съхранение на газ. Това е въпрос, който засяга, може би, моят избирателен регион, но искам да ви разкажа за проблема. През 2005 година Вион имаше огромна експлозия в едно съоръжение за съхранение на петрол, огромен пожар, огромна експлозия, най-голямата след Втората световна война. Това стана в 4 часа сутринта една неделя. Ако се беше случило това по някое друго време, щеше да има много жертви. Така че виждате защо моите избиратели проявяват голяма грижа към сигурността и безопасността на съоръженията за съхранение. В моя избирателен район има освен това едно съоръжение за съхранение на газ, изградено през 60-те години на миналия век. Това съоръжение се намира на един малък остров, до който води само един тесен път. Много малко хора живеят там, така че се радвам, когато споменавате стандартите за поддръжка, защото поддръжката определено е нещо важно. Искам да разбера какво вие смятате като експерти. Как може, без да бъдем твърде тесногради и да се грижим само за собствените си интереси, да отчетем и сигурността на съоръженията? Благодаря, госпожа Меркес е последна. Благодаря. Аз искам да подкрепя казаното от господин Чичестър. Аз исках да кажа малко или много същото. В Холандия смятаме, че става въпрос за е, бързо реагиране е, в ситуация на криза в цяла Европа. Какво обаче означава криза? Каква е дефиницията за криза? Какво вие смятате по въпроса? Доколкото разбирам, Европейската комисия подкрепя 10% от общия източник на енергия, общите доставки, а в Холандия ние имаме за цел да осигурим 20%. Благодаря по, един, две, по една-две минути ще имат всички експерти, за да могат да отговарят. Но може би няма да можете за две минути да отговаряте на всички въпроси. Ограничете се върху най-същественото. Започвам с финансирането на инфраструктурата за сигурност, за осигуряване на доставките. Според нас има две възможности. Това може да бъде инвестиция, която, така да се каже, да се продава и про е, купува е, определени мощности, които да, стана станат част от е, пазара и да се продува, продават и купуват. И също времено допълнителни мощности за втечнен газ, но има и инвестиции за разширяване на мощностите в случаите на криза. Става дума за допълнителни разходи, които естествено трябва да се отчитат е, от регулаторните органи, но подобни инвестиции са от полза и за други държави, така че в крайна сметка може да се помисли за една схема за разпределение на разходите и за използване на допълнителните е, мощности. 5 е, до 7% общо взето са разходите до 7% е делът от общите разходи е, в случаите, в които става дума за допълнителни инвестиции. Задаваме бе въпроса за дефиниране на понятието криза. По емпиричен път можем да кажем, че криза няма, когато с, така да се каже, пазарни мерки и механизми решаваме проблемите. Това е начин да определим, така да се каже, <laughs> понятието, когато можете чрез пазара и неговите пазарни механизми да гарантирате всичко, което е свързано с потреблението и потребностите, тогава няма криза. Що се отнася до разшир... проектите за разширяване на тръбопроводите, да кажем за Набуко, ние в момента точно сме започнали вече създаването на альтернативни тръбопроводи, когато разгледаме всички проекти, които са свързани с набяването на Европа, е, трябва да ви кажа, че е, не можем да кажем, че някой не е необходим. Напротив, всички те са равнопоставени и еднакво необходими. Господин Крамер. Благодаря, господин председател. Първо, по отношение на втечнения природен газ, беше зададен въпрос за България. За съжаление, до момента не разполагам с конкретни проучвания по въпроса. Не мога да дам конкретен отговор. Мога да дам отговор на някои общи въпроси, свързани с втечнения природен газ като това са инсталации, които могат да помогнат все пак за справянето с нарушаването на доставките. Да, това може да е нещо полезно, но кой ще осигури терминалите, кой ще ги финансира, това е важен въпрос и трябва да получи своя отговор. На второ място, може ли да стигнем до споразумение свързано с цените, което да е конкурентно и да е от полза за всички, да отговаря и на търсенето и на предлагането. В пазара на втечнен газ карго товарите се отклоняват по посока на най-високата цена и естествено производителите искат да получат най-добрата цена, така че би трябвало да има разпоредби, чрез които да се получи такъв газ, дори и на съответния пазар да не може да се даде най-добрата цена. По отношение на транспортирането, няма кой знае какви затруднения по отношение на танкерите. Има достатъчен голям брой танкери. Не мисля, че ще има затруднения. Въпроса обаче може ли да се изгради терминал? Може ли да има верига на доставки на цена, която да е достъпна и да е приемлива за доставчика? И на трето място системата от междинните, взаимните връзки и освен това ще има ли система от инвестиции, която да доведе до това, че потребителят ще извлече полза от наземните взаимовръзки. Как ще се плаща? Как ще се финансира? С оглед на кризисните мерки мога да дам пример – във връзка с а, запасите на петрол. Естествено, това са две различни горива и не искам да ги сравнявам на 100%, но знаете, че има правителствени разпоредби за това какво трябва да е минималното ниво и ако индустрията не може да снабди държавата с това ниво, то тогава се предприемат мерки, и разходите за осигуряването на тези допълнителни количества се разпределят върху целия пазар, така че това са разходи, които в крайна сметка остават минимални за отделната компания. Имаше въпрос, свързан с информация в медиите, че има повече газ, в момента повече доставки. Да, има развитие няма съмнение, че индустрията полага всички усилия за да диверсифицира източниците и на петрол, и на газ. Говорих за, вече за неконвенционалния газ в САЩ. втечнения природен газ, който отиваше за Америка преди сега, пък може би поема в някаква друга посока. Естествено, трябва да видим какви са възможностите на европейските пазари и накрая конкурентоспособна ли е Европа в глобален мащаб като дестинация за природен газ? конкурентоспособна не само от финансова гледна точка, а и от гледна точка на това да може да се изгради унази инфраструктура на време, благодарение на която газа ще стига до там, докъдето има нужда от него. И тук се намесва третия пакет. Имаме ли необходимите средства и потенциал, за да изградим във всички страни у нас инфраструктура, която е необходима? Бранша, естествено, ще иска да направи съответните инвестиции при, естествено, съответните пазарни условия – Инвестициите, естествено, ще бъдат разумни и ще се правят само ако има добра норма на възвръщаемост. Напълно съм съгласен с едно предупреждение, което беше отправено във връзка с рецесията и това, че търсенето на газ е много по-снижено, всъщност е, това вече не е валидно. Ще има увеличаване на доставките, на вноса на природен газ. Ако извличането на ресурси намалее в Европа, трябва да се възползваме максимално от ресурсите извън Европа извън общността. По отношение на съхранението на газ, опита на Европа е отличен, но трябва да останем бдителни, трябва да гарантираме инвестиции в съоръжения, в заместителни съоръжения и така нататък. по отношение на терминалите за втечнен природен газ. Те са последен писък на техниката и е важно националните органи да обменят опит. Това трябва да бъде насърчено. И накрая по отношение на дефиницията на криза, съгласен съм с предишния оратор – когато става въпрос за мерки за управление при кризи, първо трябва да се гарантира, че настоящите инфраструктурни проекти за съхранение, за втечнен газ и така нататък могат да бъдат осъществени и е на лице необходимата среда за това. И след това вече трябва селективно да се разгледат различните засечки в системата, тесните места, трудностите в сътрудничество с всички заинтересовани страни, властите и така нататък. Ще помоля всички е, да бъдат по-кратки, тъй като е, проблемите с времето. Съвсем накратко, за втечения газ и за България. Наистина, е, внос, вносът от втечения газ през Гърция е, помогна на България, само че нямаше договори а, и трябва, имаше едно забавене от, от две, около две седмици. 60-дневния срок не съм негов привърженик. Трябва да има връзка между стандартите за инфраструктурата и за доставките. Въпрос, при инфраструктурата въпросът е дори инфраструктурата може да подава газ, дори и най-голямата тръба да изгърми. А, питаме се, защо 60 дни? Не трябва ли винаги да сме на, в състояние да подаваме газ, дори и при най-голямата най-голямата авария на инфраструктурата? Разбира се, трябва да имаме някаква резерва, ако доставките бъдат преустановени. При какво ниво да се обявява извънредно положение? Аз не мога да дам цифра. Правителствата, Европейската комисия трябва внимателно да следят пазара, защото пазарите се справят с прекъсвания на доставките. Те са, така да се каже, свикнали на подобни прекъсвания. Когато има аварийна ситуация, която не може да се реши от само себе си, тогава правителствата и Европейската комисия трябва да се намесят. Защото ако имаме предварително някаква концепция, кога да се обяви извънредно положение, това може да донесе, доведе до спекулиране, дали е стигната тази цифра, прагова цифра или не е достигната. И кога и при какви обстоятелства може да бъде достигната. По отношение на безопасността, мисля, че беше казано вече доста много по това как промишлеността се справя с а, този проблем. Освен втешения газ, а, повечето от складовите а, обеми са в изчерпани газонаходища. А, а по отношение на доставките, да и въпроса дали ще има достатъчно газ в бъдеще, през последните десетилетия се откриват все нови и нови е, газонаходища, т.е. ресурсите се увеличават все повече. Разбира се, не е такова положението в Европа, където газонаходищата вече са пред изчерпване. Благодаря. А, по отношение на стрес тестовете. А, смятам, че тук трябва да има два елемента. Първо, детайлен европейски момент за газовите потоци, като взима предвид съответните нива на запасите. А второ, минимални стандарти за доставките за различните потребители. Второ, да се вземат предвид крайностите в температурата, и като се анализират възможностите на границите на 27-те страни, би могъл да се изгради компютърен модел. Не е обязателно възосновата на критерията N-1. Той трябва да бъде модел, който да обхваща, ако не индивидуални потребители, поне индивидуални нужди на отделните страни, които внасят газ ако техните доставки бъдат нарушени по какъвто и да е, по каквато и да е причина, трябва да използваме, разбира се, имаме много пътища на доставка, много, водопро... много <laughs> газопроводи. Разбира се, това е по-безопасно, отколкото един единствен. Подобни модели биха могли да ни покажат кои страни ще пострадат първи от евентуално прекратяване на доставчиците. Оттам може да изведем нормата за това колко дни е, запаси са ни необходими. Е, един, е, всичко това може да почива на един европейски модел на газовите потоци. Второ, по въпроса за финансирането, аз лично мисля, че в крайна сметка за тези неща трябва да се плащат от потребителите на мрежата. За, а, за да могат потребителите да плащат за допълнителен капацитет, зависи от това как властите, които отговарят, органите, които отговарят за регулирането, подхождат към този въпрос. Необходимо очевидно европейско координиране, за да нямаме капацитет на едно място, недостиг на друго. И трето, за дългосрочното развитие на световния газов пазар. В краткосрочен а, план виждаме възможностите на втечения газ по Атлантическа ТОС в а, световен план. Очевидно течения газ а, увеличи дълът си като стока, която се търгува на световния пазар, но в дългосрочен пласт, план а, газ, който се подава по тръбопроводи от околните страни е извънредно важна за нашия континент, за да бъдем конкурентоспособни. И в заключение ще кажа още нещо. И то по въпроса за безопасността на казохранилищата. Техните, по този показател те много се различават и то главно това зависи от геологията. Това е ясно показва колко е необходим вътрешният европейски пазар, за да се зададе синергия между европейските страни, да се гарантира сигурността на доставките и да се гарантират вътрешните потоци на газ, като се използва складовия капацитет на страните, където геологията го позволява най-много, където това е най- най-възможно. А сега за доставките през различни страни, да кажем през Турция. Както личи от анализа, който аз показах, двупосочният поток между Турция и България би помогнал много за гарантирането на доставките за България и Румъния в случай на криза. Както бях показва в един от слайдовете, обръщането на потока от Гърция към България увеличава разходите на системата в Турция. Така че една подобна солидарност струва пари на Турция. Трябва да видим как да направим така, че турците да искат да проявят подобна солидарност, без да губят от нея а, и да се а, вложат необходимите средства за постигане на това. Благодаря. Благодаря много-много сърдечно на всички наши експерти. Моля да ме извинят за това, че малко ги пришпарвахме накрая. Нека да се обърнем сега към комисията. Питам представителите на комисията дали биха желали да вземат думата днес още или е, при следващите изслушвания. Благодаря, господин председател. Знам, че времето не е достатъчно. Първо искам да поздравя вашата комисия за организирането на това изслушване. То беше изключително интересно. Чухме много интересни виждания става ясно, че ние вървим в една посока, съвета и парламента, освен това вървят в една посока. Не чухме критики спрямо принципа на текста, който се предлага като законодателство. Каза се естествено, че трябва да има доуточнения, леки поправки. Това естествено няма да е лесно. Вече бяха лансирани някои много добри идеи за подобрение на текста. Виждаме, че инфраструктурата и сигурността на доставките са основните два елемента, за да имаме на първо място по-добре, по-добро разбиране на това, което се предлага в регламента. Имаше пояснение и искане за пояснение на някои определения. N-1, например, като принцип не става ясен на първо четене, трябва да бъде прочетен няколко пъти повече. Господин Цюге демонстрира, че определено ни липсва инфраструктура, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и това стана ясно през януари. По отношение на разходите, плана за възстановяване е 1,4 милиарда евро, за да се финансират онези взаимни връзки, които липсваха през месец януари и за да се финансират някои от допосочните потоци. Освен това, трябва да се защитат потребителите Основното за Европейския парламент е да определи докъде можем да стигнем, за да защитим потребителите. Мисля, че трябва да има колкото се може по-голяма хармонизация и да се ограничи броя на защитените потребители, защото иначе ще има начисляване на огромни разходи. Въпрос за Връзката между секторите е важен, защото един газов проблем може да се превърне в проблем на енергетиката. Регионалното измерение присъства винаги тук и точно тук солидарността демонстрира своето истинско лице. Солидарността не трябва да е част само от кризисните мерки. Трябва да има истинска солидарност по всяко време между всички, между предприятията, доставчици на природен газ, регулаторите, държавните органи, администрации, операторите на преносни системи и така нататък. Всичко това трябва да е нещо постоянно и винаги да присъства. На регионално ниво трябва да се лансира принципа N-1, както и принципа за е, превенция, Критикувахте ни за това дали трябва да се лансира регионалното измерение и колко трябва да допренася комисията за това. Има добри примери, като плана за действие за Балтийския регион, например. Както каза господин Бет Сюге, трябва да проиграваме различните варианти, различните сценарии, за да видим каква е най-добрата ответна реакция. Благодаря. Благодаря ви. А сега да дадем на колежката, която е докладчик в комисията ИМКО, думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на майчиния си език. Радвам се, че тук имахме една толкова плодотворна дискусия, защото много от, от тези въпроси ние обсъждахме и в комисията ИМКО. Необходима ни е по-ясна дефиниция на понятието защитен потребител. Подобна дефиниция трябва да бъде реалистична, трябва да бъде една и съща за всички страни членки. Това първо. Второ, иска ни се в тази дефиниция да се вземат предвид нуждите на домакинствата и болниците. Ние в комисията ИМКО не веднъж сме подчертавали, че сигурността на газовите доставки трябва да се увеличи по три начина. От една страна от газовите компании, от обществото и от страните членки. Много често се говори за ролята на газовите компании по време на криза. Но трябва да се отчетат и пазарните условия по време на криза. Прибягването до извънредни мерки трябва да бъде последната възможност. Колкото до обмена на информация, подкрепяме позицията на комисията, на Европейската комисия, че е необходимо преди изключването на договори да се консултират страните с комисията. Членовете на комисията Имко считат, че в директивата трябва да се включат клаузи за соли... трансгранична солидарност, за да могат да бъдат защитени най-слабите, най-уязвимите потребители. И накрая не трябва да забравяме, че сигурността на доставките на газ е свързана с въпроса за възобновимите енергоисточници. Искаме си да спомена 20-та годишнина от падането на Берлинската стена и по време, когато сме пред окончателното ратифициране на Лисабонския договор, все още сме заплашени от прекъсване на доставките на газ. Не трябва да забравяме, че подобна криза може да настъпи в най-близко бъдеще. Затова Европейският парламент трябва да действа бързо а, и предлаганото законодателство да бъде прието колкото може по-бързо. Радвам се, че сме очевидно готови на сътрудничество при разработването на а, този законодателен акт. А, радвам се, че имахме тук полезна дискусия. Благодаря ви, колежке. А сега ще дам вече на Витал с нашия докладчик, думата за последни забележки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря още един път на всички експерти, които приеха нашата покана да говорят пред нашата комисия по този въпрос. Отрадно е, че повечето от предложенията се приемат добре и това ще бъде отразено в проекта доклада. Аз съм също на мнение, че първата ни отбранителна линия при една евентуална криза е напълно развит и работещ вътрешен пазар. Всички заинтересовани страни са съгласни, че това имаше огромно значение по време на миналата криза, независимо от някои структурни и регулаторни ограничения. Както мнозина от вас подчертаха, през кризата миналата година проблема не бе липсата на газ а физическите ограничения на съществуващите връзки. А също така и някои национални политически решения, които спъваха свободният поток на газът, където той беше необходим. Съгласно, според мен, в предлагането законодателство комисията е решила да се опита да преодолее тези проблеми. Ние не трябва обаче да забравяме не само онези, да мислим не само онези, които създаваха проблеми, но онези, които помогнаха за тяхното решаване. Както нашите гости подчертаха, в много случаи политиците трябва да вземат решението. Съгласен съм напълно с оценката по отношение на обратният поток и значението на регионалният подход – Съгласен съм с нуждата от гъвкавост в е, плановете за извънредни ситуации, тъй като кризите могат да бъдат най-различни по своята природа. Съгласен съм и по въпроса за съхранението и е, запасите. Въпросът за запасите заслужава да бъде третиран е, подробно в друго законодателно предложение. Съгласен съм също така за значението на прозрачността, като се зачита необходимостта от поверителност, когато тя е необходима. А вторият кръг от изказвания бе много по-благосклонен. Те бяха много по-благосклонни към критерия т 1 но много заинтересовани страни повдигат а, така, сериозни въпроси а, относно уместността на този критерий. Тук въпросът е сложен, няма а, да се занимавам с него в моя проект от доклад, за да си дадем повече време да го анализираме. Какво трябва да бъде N-1? Това трябва да бъде главният фактор а, в механизма на субсидиарност. Защото националните модели се различават значително. А, в своите отделни енергийни пазари. Текстът, значи, на доклада, проектът доклада по отношение на N-1, този текст в момента е така прекалено негъвкав, за да може да играе роля в субсидиарността. Въпросът е да може да има споделяне на разходите между страните, за да може от мерките да се, използват, да се ползват повече страни. Това е ключов въпрос. Мисля, че пакетът за вътрешният енергиен пазар вече а, дава възможност а, за съчетаване на а, трансграничните структури, инфраструктури. Този пакет и предлаганото законодателство ще върват ръка за ръка. Ще ви изпратя проектът докладът